Hölgyeim és Uraim! Hölgyeim és Uraim, üdvözlöm Önöket a mai délutáni ülésünkön. Председателят, добре дошли на следобедното ни заседание. Позволете ми да открия заседанието. Първата точка от дневния ни ред – е приемането на проекта на дневен ред. Има ли предложения по дневния ред или възражения? Няма. С това дневният ред се приема. Секретариатът на Комисията по петиции Имаше един по-възрастен служител, господин Андерс Елдерс. Днес той се пенсионира. В продължение на 30 години колегата работи отлично в Европейския парламент. 25 от тези 30 години е прекарал в различни органи на парламента, а през изминалите 5 години работи тук в парламента в областта на аналитичните проучвания. От името на всички евродепутати, членове на комисията по петиции, искам да благодаря най-сърдечно на колегата. Пожелавам ви всичко най-добро. Работата ни с вас бе изключително важна. И сега ни се пада приятното задължение най-сърдечно да ви благодарим. Сега, госпожи и господа, преминаваме към точка 6 от дневния ред. Европейската сметна палата е изготвила доклад на тема прилагане на правото на Европейския съюз на практика. Приветствам с добре дошъл господин Лео Бринкът. Той е докладчик по този доклад. Ще изслушаме първо неговото представене, след което ще дам думата на координаторите и на колегите депутати. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Добър ден, госпожи и господа, уважаеми колеги. Докладът който ви представяме днес, бе поискан от Европейския парламент в резолюцията му за освобождаване от бюджетна отговорност по общия бюджет за 2014 година. Парламентът изиска проверка на това дали комисията се е възползвала уместно от правомощията си, подпомагайки държавите членки и упражнявайки контрол върху тях при прилагането на правото на Съюза. По простата причина, че надзорът от страна на комисията върху прилагането на правото на Съюза от страна на държавите членки е сложна тема, тъй като обхваща много области, хоризонтални области на политика, решихме да изготвим доклад, в който да се съдържат факти, както и да се заложи на хоризонталната перспектива. В работата ни по този доклад се допитахме до различни заинтересовани страни, включително и госпожа, до госпожа Викстрям, председателка на Комисията по петиции. Допитахме се и до Европейския омбудсман, както и до двама, две ключови това са две, извинете, ключови заинтересовани страни в рамките на прилагането на законодателството на Съюза. Защо направихме това? Направихме го, защото смятахме, че трябва да обърнем внимание и на онези институции и комисии, чиято работа е по-ориентирана към гражданите и в по-голяма степен се основава на гледната точка на гражданите. Признаваме, че работата на комисията по петиции по линия на петициите предоставя информация от първа ръка за прилагането на законодателството на Съюза в държавите членки. В обзорния си преглед се съсредоточихме върху един важен аспект от прилагането на европейското законодателство, именно действията за надзор от страна на комисията. Тези действия са насочени към предотвратяването, откриването и коригирането на нарушения на европейското законодателство. Комисията често ги описва и като мониторинг върху прилагането на европейското законодателство. Правим описателен анализ в който се спираме върху основните предизвикателства, като например начина по който се управляват потенциалните нарушения на европейското законодателство от държавите членки. Екипът ни направи преглед на редица генерални дирекции на комисията и представители на държавите членки. Допитахме се до ключови заинтересовани страни на ниво институции. Разгледахме доклади на комисията и аудиторски доклади на Европейската сметна палата, както и на върховните аудиторски институции на държавите членки. Надзорът върху прилагането на европейското законодателство сам по себе си е предизвикателство. Това е така, защото комисията е изправена пред изключително сложни условия във връзка с спазването. В доклада си се спираме върху три основни фактора. Първо, има много различни европейски правни актове, които подлежат на мониторинг. Второ, Областите на политика на Съюза много се отличават една от друга. Трето, няма две държави членки, които еднакво да прилагат европейското законодателство. Предложението на вашата комисия за по-активни действия за обучение с цел повишаване на административния капацитет на националните органи за по-добро прилагане на правата на гражданите е изключително уместно и допълва онова, което констатираме в доклада си. Установяваме в доклада си редица ключови елементи във връзка с подхода на комисията. Два от тях може да са относими към вашата работа. Първо, окоръжаване на гражданите при мониторинга върху правата им и тяхното прилагане, включително по линията на жалби към комисията и годишно отчитане за мониторинга върху прилагането на европейското законодателство. Има и още нещо важно. Мониторингът върху прилагането на европейското законодателство е сложен набор от дейности, за които се изискват време, знания, експертен опит и умения. Генералните дирекции имат три основни начина за идентифициране на потенциални нарушения. Първо, проверка на транспонирането на директивите. Второ, разглеждане на жалби. Трето, провеждане на разследвания по собствена инициатива. В комисията се регистрират между 3 и 4 хиляди нови жалби годишно, включително и петиции от Европейския парламент, които са важен източник на информация за комисията. Броят на новозаведените разследвания и производства за установяване на нарушения по процедурата EU Pilot възлиза на около 1000 годишно. Повечето производства за установяване на нарушения са свързани с забавене при транспонирането, а не толкова с жалби. Процентът има между 60 и 80 годишно. Само по една на всяка шест жалби се предприемат някакви действия. Това не е нещо необичайно, тъй като може да установи генералната дирекция, че няма нарушение на европейското право или пък, че има по-добри варианти за уреждане на въпроса в сравнение с процедурата за нарушения. На практика това означава, че по по-малко случаи се разследва на базата на жалби в сравнение с разследванията, извършвани по собствена инициатива от генералните дирекции. Но има разлики между генералните дирекции. Генералните дирекции идентифицират потенциални нарушения последните начини упражнявайки правомощията си за разследване, където това е приложимо, на базата на проверки за пригодността или други процедури за оценка на базата на материали в печата или медиите, на базата на доклади от агенции на Европейския съюз, национални инспекторати или аудиторски органи. Общата продължителност на процедурите е проблем, най-вече когато става дума за жалби които могат да прераснат в производства за нарушение. Като цяло процедурата продължава средно по 140 седмици, почти 3 години. Половината от това време, около 70 седмици, се отделя за процедурите EU Pilot на ниво разследване. И това навежда на мисълта, че може да се спести време чрез образуването на производства за нарушение на по-ранен етап, поне по някои случаи. Налагат се много малко санкции. Най-често въпросите се уреждат преди етапа на санкциите. Въпреки това и генералните дирекции и държавите членки докладват, че производството за нарушение е сравнително ефективен инструмент за гарантиране на спазването на европейското законодателство, въпреки продължителността на процедурата и неговата ресурсоемкост. Комисията използва редица инструменти за насърчаване на спазването. Насоките, например, за тълкуването на европейското законодателство са широко използван инструмент. Той се оценява от държавите членки и може да се използва дори още по-широко. От друга страна, плановете за изпълнение, за изпреварване на потенциални проблеми на ниво държави членки се използват рядко и не се смятат за ефективни. Гарантирането на прозрачност е един важен и често спорен въпрос. Заинтересованите страни, жалбоподателите, държавите членки, институциите на Съюза и широката общественост имат високи очаквания, които често не могат да бъдат задоволени тъй лесно. В доклада си описваме основните инструменти, използвани от комисията за комуникация с заинтересованите страни. Ограниченията във връзка с поверителността на част от процеса е и остава основен проблем тук. Едно е сигурно. Има риск между, от разминаване между очакванията и реалността. Комисията по петиции винаги е полагала усилия, призовавайки за по-своевременен достъп до информация във връзка с процедурата EU Pilot и производствата за установяване на нарушения. В края на обзорния си преглед идентифицираме редица възможности за по-силен надзор. Три от тях са свързани с засилване на управлението на изпълнението, най-вече чрез наличността на повече обобщена информация по отделните случаи. В заключение, очертаваме обхвата на одита, извършван от Европейската сметна палата в тази област. Изтъкваме, че можем да разгледаме редица аспекти, като използването на бюджета на Съюза, и режима за надзор в конкретни области. Мисля, че имате познания по една много актуална в това отношение тема правата на пътниците. Управлението на различните етапи на процеса за разглеждане на жалбите и потенциалните случаи на нарушения също са друг конкретен аспект – към тези аспекти се добавя и качеството на отчитането от страна на комисията за резултата от действията по надзор. Председателят, благодаря ви, господин Бринкът. Благодаря ви за изложението, за информацията, която ни дадохте. Разбира се, този въпрос може да бъде разглеждан на различни нива. Вашият доклад дава много добра представа за случващото се в тази област, но реалността е доста по-сложна. Най-вече Европейската комисия разполага с широки правомощия. Сред нас са представителите на Европейската комисия или поне се надявам. Давам им думата. Thank you very much, uh, Mr. Благодаря, господин председател, дами и господа. Благодаря на господин Бринкър за отличната работа и за сътрудничеството по, по изработването на доклада на 24 сеп, сеп, септември проведахме заседание заедно с госпожа Викстръм. Радваме се, че вашата комисия проявява интерес към начина по който се изпълнява законодателните наредби на Европейския съюз. Работиме с всички заинтересовани страни, включително държавите членки и начина по който те приемат и успяват да използват различните инструменти, с които разполагат. Някои от част от получената информация почива на, на промените, произтекли в 2017 година. Разбира се, има още много каквото, какво може да се направи. Ще излеземе с съобщение относно прилагането на а, разпоредбите от 2016 година, но искаме да имаме допълнително а, време да обобщиме информацията. Тук също така се се препоръчва консултации с държавите член, членки относно начините по които инструментите се използват, тъй като някои от държавите членки не използват съвсем целесообразно а, инструментите. Все още има области, в които нещата могат да, да се подобрат. А нашият годишен доклад е качествен според оценката на Сметната палата, но би могъл да бъде много по-добър с отгледна точка на прозрачността и информирането на обществеността. Също така държавите членки могат да подобрат прозрачността относно хармонизирането на нормативната уредба и съответното и изпълнение. Благодаря ви. Е, Председателят, благодаря ви. Господин Тимерманс, първият заместник председател на Европейската комисия, заяви, че ще Комисията ще бъде много категорична и изпълнена с решимост. Каза това поне 4 пъти. Работим по една много важна тема. Изключително важно е прилагането на правата. Кой желая сега да се изкаже? Господин Яр. Благодаря, господин председател. Най-вече тук в комисията по петиции сме нещо като сейзмограф за ситуацията, в която се намира Европейският съюз. Добрата новина е, че гражданите не само приемат Европейския съюз, те и живеят неговите ценности имат и очаквания, при това високи очаквания към Съюза. Стига се до проблеми, когато не се удовлетворяват тези очаквания. Има отчасти проблеми с правомощията на Съюза. Не е винаги ясно в кои области имаме правомощия и в кои не. Но това не спада към вашия ресор. Вие работите в случая по прилагането на европейското законодателство. В Европейския съюз са в сила директиви и регламенти. Що се отнася до директивите, в държавите членки има известно право на осмотрение. Имам два въпроса. Ще се спра върху един проблем. Първият ми въпрос. Нерядко биваме сезирани тук с петиции, свързани с опазването на околната среда. Вносителите на петиции се жалват, например, във връзка с ненадлежното извършване на оценки на въздействие върху околната среда или във връзка с това, че не се взима предвид статутът на защитените територии. Нерядко комисията в отговор на тези петиции заявява, че когато става дума за планиране в тази област, то тя няма основания да поставя под съмнение надлежното прилагане на законодателството от страна на държавите членки. А комисията по петиции би искала да се работи по-щателно, да се упражнява по-щателен надзор още на етап планиране. Вие говорихте за мониторинга, например. Да вземем за пример строителни проекти. След приключването на реализирането на тези проекти, понякога установяваме, че не е спазено законодателството за опазване на околната среда, но тогава вече няма никакъв смисъл от тази констатация. Затова би ми се искало комисията в рамките на мониторинга да се намесва по-рано понякога не е зле човек да прояви недоверие, да направи по-щателна проверка тъй като носителите на петициите обикновено се обръщат към нас на начален етап на проектите, на етап планиране. По въпроса за прозрачността. Нищо против прозрачността, но законите не падат от небето. Европейското законодателство е един сложен, но прозрачен, демократичен процес, в който участват парламентът, комисията и държавите членки. Има нещо конкретно, което според нас е проблем. Понякога, след като се приемат законодателните актове, държавите членки се правят, че едва ли не не са участвали в законодателния процес и по същия този начин и прилагат и законодателството. Така се отнасят и към прилагането. Има ли според вас разлики в прилагането на законодателството между държавите членки? Проявяват ли според вас те воля за надлежното прилагане на европейското законодателство? Още един въпрос. Необходим ли ни е механизъм за по-строги санкции. Аз съм специалист по общата сълскостопанска политика и според мен тъкмо в областта на ОСП няма никакъв проблем с прилагането. Полагат се огромни усилия. Много е нисък процентът на грешки, но се налагат и много строги санкции. Действа се изключително бързо, когато има нарушения. Какво можем да направим за по-уеднаквеното, по-ефикасното прилагане на законодателството? Това е въпросът ми. Добрата и едновременно с това лошата новина е, че вносителите на петиции изискват уеднаквено прилагане на европейското законодателство. Много от тях обръщат внимание на това, че има големи разлики в прилагането как можем да се справим с този проблем в бъдеще. Благодаря, Петър. Господин Шолтес. For... Uh, благодаря, че ми дадахте думата. Бих искал също така да благодаря на Сметната палата за този много важен доклад на много значима за нас тема относно прилагането на европейската нормативна уредба. Проблеми има на много равнища. Първо, в много отрасли европейските директиви не се прилагат своевременно и а, ефективно. Има, разбира се, много, много голяма възможност за подобряване на целия процес. И особено след присъединяването на 8 държави членки 2004 година се, на, се, на, се, на, се наложи някои директиви просто да бъдат транспонирани, транспонирани буквално, дума по дума. И е, изпълнението прилагането доведе до голям хаос и проблеми на местно равнище, на национално равнище, защото понякога имаше противоречие с националното законодателство. Често казваме, че не, не, не е толкова важно да се транспонират директивите и не, не това е основното, а, а по-скоро да се а, прилага духа на директивата, т.е. да се изпълняват залегналите в нея цели да, приложението, прилагането е много важно, но също така е, е много важно да се извършват оценките на въздействието, т.е. да се оценява последиците от прилагането на европейското законодателство. Да, в някои случаи просто е много важно да има своевременна оценка и съответно препоръки за промените, измененията, които трябва да настъпат или да някакъв или да се усъвършенстват начина на, при, на прилагане или самото законодателство. От една, от една страна нали, самото, самото законодателство и неговото транспониране, и от друга страна последиците и оценката от прилагането и изпълнението. Благодаря, колеги. Някой друг иска ли да вземе думата? Господин Бринкърт, имате думата. Благодаря. Са много интересните препоръки коментари. Знаете, че целта на доклада беше да видиме по какъв начин си взаимодействат и по какъв начин държавите членки прилагат законодателството, но разбира се, много, много, много зависи от самата нормативна уредба, от нейната е, сложност, от е, спецификите. Да, е, ви, сте, ви сте прав, че в че ня, някои области са по-проблематични от други, като например опазването на околната среда и също така връзките между транспортирането и административния капацитет на съответната държава членка. Но разбира се, има огромни разлики между държавите членки от гледна точка на конституционност съответствие техническо, законодателно и понякога има и допълнителни политически съображения. Всеки закон или всяко, всяка нормативна ур, уредба съдържа в себе си собствени специфични предизвикателства и за, и за това е много важно да се да се, да се направи с това оценка на а, причините, поради които а, изпълнението или приложението не е адекватно. Да, дали например, е, съответните държави членки е, използват е, най-ефективно възможностите, които имат за приспособяване, за адаптиране на законите на маржа и дали самата комисия извършва необходимото проследяване и оказва съответно помощ. В об, об, обзорният а, а, комисията е тази, която трябва която трябва да извършва превенция да, и съответно да се намесва а, в случаите когато това е необходимо и съответно да предприема процедури по е, нарушаване. Граждан гражданите искат е, повече прозрачност и към това не можем да се отнасяме е, несериозно или лековато. Е, инструментите за привеждане в съответствие също имат огромна роля и комисията трябва да работи по тях. И начина по който комисията отчита също трябва да бъде да има повече прозрачност. Струва ми се, че трябва да наблегнеме на това, че до сега не, не е било недостатъчно внимание е обръщано на а, човешките а, ресурси, начина по който те биват а, разпределени и а, в а, различните генерални дирекции. Като че ли не, до сега не е правено а, правен достатъчно щателен обзорен преглед а, на, а, дейно, на дейностите и на разпределението и функционирането на човешките ресурси. Генералните дирекции трябва да притежават много по-голямо а, а, и по-дълбоко познаване на различните, на спецификите на законодателните системи на държавите членки, за да могат наистина да откликват а, по по-ефективен начин на жалбите. Много генерални дирекции просто не разполагат с необходимата експертиза и компетентност за е, разрешаване на проблемите и за извършване на обективна оценка. За това се радваме, че можахме да обсъдиме проблемите с вашата вашата председателка и с омбудсмана. Няма да а, навлизам в подробности, но ще ви кажа какво считаме за бъдеще. Считаме, че и комисията го признава, че комисията а, трябва да задъл, задълбочи целият процес на проследяване и на надзор на основата на правомощията, които са и предоставени от договорите. Необходимо е също така да има по-последователен и координиран подход при разходването на публичните е, средства, по-голяма координация и споделяне на експертиза. По-голяма координация между държавите членки и комисията при използването на инструменти, особено когато има съмнения за нарушение. комисията трябва да продължи да прилага високи стандарти в областта на а, прозрачността, като обаче същевременно а, не нарушава поверителността както на жалбоподавателите, така и на а, държавата Надяваме се, че от тук нататък смет, Сметната палата ще може в бъдеще да извършва цялостен одит на този процес. За сега все още само правиме препоръки за обмен на добри практики и, и които могат да ви бъдат полезни на вас, депутатите, на комисията за начина по който тя трябва да извършва своята работа, както и за гражданите. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви. Много интересна бележка, много интересни бележки направихте и във второто си изказване. Излязохте с някои много конкретни предложения и изисквания. Нека изтъкна още веднъж, че прилагането на законодателството на Европейския съюз е абсолютно необходимо условие за бъдещето на Европейския съюз. Съгласен съм с казаното от вас, подкрепям ви. В доклада си ще отразим всички ваши бележки. Ще ги предоставим и на комисията ни по правни въпроси. Мога само да уверя Европейската сметна палата, че нашата комисия по петиции ще подкрепи вашите предложения в бъдещата ни работа по темата. Може би в бъдеще трябва да разгледаме и въпроса за това доколко ефективно прилагат държавите членки решенията на Европейския съд. Благодаря ви и пожелавам ви успех в бъдещата ви работа. Thank you very much. Kedves kollégák, most pedig rátérünk két konkrét... Скъпи колеги, сега ще работим по две конкретни петиции. Първата е номер 0228 от 2017, внесена от Фабио Този и отнасяща се до опазването на естествените местообитания и на дивата флора и фауна в областта Лигурия. Обръщам се към господин Фабио Този. Сред нас ли е той днес? Да, добре е дошъл, господин Този. Давам ви думата за 5 минути. Грация, президенте. Бонасера вой. Благодаря. Добър ден на всички. Ние се позоваваме на член 20 и 127 на Европейския договор – защото сме притеснени от опазването на естествените местообитания и на дивата флора и фауна в област Лигурия. В много от случаите оценката за въздействието се е ограничила единствено до определени процедури. Аз мога да ви дам примери с сметището в Сан Ремо, с залива Сан Микеле, с пресушаването в Магра, както и с каменоломната в Шпеция. Не е достатъчно да се оценява единствено, когато е, дадена интервенция се случва в рамките на защитената територия. Трябва да се спазят изискванията за местообитанията. С други думи, необходимо е да има оценка на въздействието съгласно характеристиката на проекта, а не да се подхожда чисто формално – и да се казва, че ако нещо е само на няколко метра от защитената зона, то няма защо да бъде оценявано. Новото сметище в лота се Сан Ремо е нещо, което мога да дам за пример. Защото там не е направена необходимата оценка, тъй като се смята, че то попада извън защитената зона. Ето тук може да видите слайда, от него става ясно къде е самото сметище. Е, в областта Чинкве Тере Всичко, което е на 40-50 метра от защитената зона е изключено. Ораторът се извинява за печатна грешка в слайда. Оценката на въздействието се занимава единствено с местообитанията и това, че те са били нарушени. Също така се разглежда ерозията близо до зоната. кариерата Монте Пароди. Пристанище Венере. Ето тук виждате посочена е зоната. Тя е отбелязана с червена стрелка. Това е номер 13, една зона, която е отделна спрямо оценката на въздействието. Кариерата в Орнаджи, там се правят непрекъснато обновителни работи, но не е направена оценка на въздействието. Въпреки това, че е в непосредствена близост до защитена зона. или ТЗО. Същото се отнася от, до пещерите, които пак са близо до територия от значение за общността в областта Лигурия. Фоме Магра, пресушаването, това е в близост до друга територия от значение за общността – парка Монте Марчело. В залива Рапало местността Фундали дел Голфо е основно местообитание. Също времено пак казвам, това е място в непосредствена близост до територия от значение за общността, но не е направена оценка. Късенто Сиур. Клелия Антико. Благодаря, господин Този. Сред нас е и представител на Генерална дирекция околна среда на Европейската комисия. Всъщност тук ли е представителката на комисията? Имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на вносителя на петицията за това, че обърна внимание на проблема. Не за първи път вниманието на комисията е привлечено към този проблем в Италия. Член 6 параграф 3 от директивата за местообитанията обикновено води до поредица от жалби. 2014 година е годината, в която е заведена тази жалба. На нея и е даден ход. Трябва да кажа, че много от елементите се оказа, че не могат да бъдат разгледани по-нататък, но има и съществена информация, която ни накара да се обърнем към официалните власти и да обърнем внимание на задължителните изисквания за наблюдение на прилагането на този член на национално и регионално ниво именно за да можем да разгледаме в по-голяма дълбочина ситуации като описаните току-що. Ние също така работим с националните власти, работи се по завършването на насоките – Наистина е важно да се имат предвид тези територии от значение за общността и 15-километровите буферни зони. Благодаря. Колега Казул, е Председателят, благодаря ви. Обръщам се с въпрос към колегите. Кой иска да се изкаже? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Това е проблем, който наистина е труден, както го потвърди и комисията, защото директивите на общността просто не се изпълняват и така не се опазват територии, които би трябвало да са защитени чрез европейските норми, особено директивата за местообитанията. Това е проблем в Италия, също така и по-конкретно в региона Лигурия. Трябва да се има предвид, че има доста директиви на общността, които просто не са изпълнени. Но най-вече това е директивата за местообитанията – и извършването на оценка на въздействието. Защото наистина трябва да се разглеждат проектите, които се извършват в защитените зони, но и всички други проекти, които могат да имат кумулативно отражение върху същите зони. Знаем, че имаше доста такива проекти в региона, от тук и напрежението, което се създаде в Европа и без друго намалява биоразнообразието, намалява качеството на въздуха и на водите. Именно за това трябва да обърнем внимание, както го каза и комисията – това е отчетено и в ежегодния доклад на Европейския съюз за околната среда. Именно околната среда има големи проблеми. Разбира се, в множество региони и на местно ниво директивите се изпълняват правилно. Това е важно за нашите територии. По-рано проведохме много интересни разговори с представителя на Европейската сметна палата. Може би трябва да спомена един от техните доклади, който е свързан именно с прилагането на нормите за опазване на природата и конкретно в контекста на Натура 2000. Забелязах, че от 47 оценени проекти само 7 ще бъдат изпълнени с изработване на всички необходими оценки на въздействието. Това е моментната снимка в Европейския съюз. Много е важно, следователно, подходът да се промени и да прилагаме правилно европейското законодателство, а именно да оценяваме акумулативното натрупване при подобни проекти и съответно тяхното отражение. Бих приканила Европейската комисия да работи по енергично. Радвам се, че разбрахме, че насоките са почти готови и скоро ще бъдат представени. Но, въпреки това, ще кажа, че споменатите проекти, особено за кариерата и за заливите, са много, много вредни за територията там и ограждащите територии. Следователно е много важно Комисията по петиции да състави писмо и да призове италианските власти да изпълняват правилно европейските норми – като разбира се се съобразят и с бъдещите насоки на Европейската комисия. Мисля, че комисията, извинете, казва ораторката, петицията трябва да остане отворена. Освен това, знам, че е заведена процедура за установяване на неизпълнение заради един друг проект, нещо, което не е пряко свързано с тази петиция. Но така или иначе, това е пак по линия на EU Pilot. Ние изоставаме, както виждаме, а трябва да защитаваме тези територии и тъй призовавам ви да запазите петицията отворена и да изпратите писмо до властите в Лигурия. Председателят благодаря. Желая ли още някой от колегите да се изкаже? Никой? Тогава мога да дам думата на господин Този или не. Господин Яр. <clears throat> Благодаря. В моите документи е записано, че може да се приключи разглеждането на петицията. Осъзнате проблемът, комисията разработва насоки. А, сега оставам с впечатлението, че все още не е приключила работата по тези насоки. Предстои да влязат в сила. За това бих казал в светлината на тази информация, че трябва да продължим работа по петицията. Какво очаквам от тези насоки? Очаквам от тях да изяснят действащото законодателство. Очаквам да доведат до някакво подобрение. Но не винаги, когато се жалват носителите на петиции, е на лице незаконосъобразно действие. Комисията е права за това, но има и случай на нарушения, ако нямаше, нямаше да има и насоки. Затова нека продължим работа по петицията, докато излязат насоките. Можем да продължим също така да поддържаме контакти с вносителите, за да видим как се прилагат насоките на място, тъй като в крайна сметка те трябва да доведат до подобрение на положението. Принципно съм съгласен с колегата Еви. Господин Този, имате думата. Благодаря, господин председател. Всъщност трябва да кажа, че съм много доволен от чутото от членовете на вашата комисия. Ако председателят реши петицията да остане отворена, то аз бих приел такова решение на драго сърце, защото ми се струва, че би било полезно да се е, види какви ще бъдат бъдещите насоки, какво ще представляват. Комисията засегна този въпрос. Е, самият аз съм от региона Лигурия, а живея в тази област – Именно това е и предмет на петицията, така че ако е необходимо, могат да предоставя и допълнителна информация. Също така могат да уведомя дали се е стигнал до добро решение между всички институции. Позитива Председателят благодаря. Трябва да дадем положителна оценка на подхода на Европейската комисия в случая. Коректни са били действията й. Взимам предвид казаното от колегите. Ще продължим работа по петицията. Ще се обърнем с писмо към италианското правителство, за да му обърнем внимание на проблема. Ще изискаме допълнителна информация. Ще се обърнем също така и към органите на регионално самоуправление на Лигурия. Ще се обърнем към тях също с писмо, за да им обърнем внимание на проблема. Ще видим какви ще са резултатите от този диалог с оглед на цялостната процедура. И ако експертите считат за необходимо да се върнем на този въпрос, ще го направим. Господин Този, ще продължим да поддържаме връзка с вас. Следващата петиция, която ще разгледаме е номер 0754 от 2017 година. Вносител е Висенте Портес Алемани, испански гражданин. Петицията се отнася до изхвърлянето на непречистени води в природния парк Ламархал Пего Олива. Господин Алемани в залата ли е? Да, имате думата за 5 минути. Много благодаря на вашата комисия за това, че ни позволявате да се представим. Както казахте, аз се казвам Висенте Алеманти, живея в Монтепего в Аликанте. Трябва да кажа, че откакто започна изграждането на този жилищен комплекс преди 50 години, все още довършителни работи не са извършени. Е, виждаме, че има основни публични услуги, които липсват на практика на всички нива. И е, за жалост е, това се наблюдава във всички основни инфраструктури, но най-вече в пречистването на води. Наистина ние сме свидетели на този гротесков спектакъл, изхвърлянето на непречистени води в природния парк, който е част от мрежата на Натура 2000, Мархал Пего Олива. Въпреки, че години наред ние сме информирали местните власти за това, че има такива изхвърляния и че трябва да се пречистват водите, за да няма замърсяване. Какво виждаме сега? След три години тези изхвърления стават все по-редовни, замърсяващи, все по-разпространени. От друга страна, виждаме, че направения анализ от Валенсианската общност и на ниво парк се ограничават само до pH, температурата, окалното съдържание до 2 км от изхвърлянията. Ето защо ние възложихме нов анализ на една независима лаборатория която трябва да установи дали има замърсяващи вещества, които стигат до водата в парка или не. Резултатите на лабораторията ясно показаха, че водите в природния парк е, са засегнати, защото са установени 43 пъти бактерии на Ежерихия коли, над 72 пъти колиформени фекалии. Трябва да имате предвид, че докато ние разговаряме тук в парка, продължава изхвърлянето на непречистени е, води. И това означава, че тези води стигат до нас до над 3000 е, души през различни месеци на годината. Ето защо се надяваме че европейските депутати ще проявят съвест и ще настояват за изпълнението на директивата за местообитанията, за птиците, рамковата директива за водите. Необходимо е да няма фекано замърсяване на оризовите култури, които са съвсем близо до пречистващата станция. Много благодаря за вашата подкрепа. Надявам се наистина да се намери решение на проблема. Благодаря. Председателят благодаря господин Алемания, господин Хосе Рамос Флоридо представлява Европейската комисия. Имате думата. Благодаря, господин председател. Да, в тази петиция се обяснява, че в природен парк Мархал Депего Олива се изливат непреработени отпадъчни води. Европейската комисията разгледа тази петиция, предадена и от Европейският парламент в светлината на законодателството на Европейския е, парламент. Две са директивите, които а, урегулират а, тези проблеми. Директива 91 за преработването на градските отпадъчни води. Държавите членки са онези, които трябва да определят кои са населените места, които попадат под в обхвата на тази директива. Съгласно информацията, с която разполагаме, от страна на испанските власти. Монтепего не, е всъщност не е регистрирана като агломерация, защото става дума за населено място с по-малко от 2000 граждани и в такъв, и в такъв случай е част от по-голямата агломерация Аликанта. Така че същевременно комис, комисията е установила, че а, агломерация Аликанте изпълнява стриктно предписанията на директивата която е много важна за защита на околната среда, но също така за качеството на живот и както и за економическата дейност, включително селското стопанство и туризма в в Испания през последните години се отбелязва много голям напредък, но също така има и все още някои а, пропуски и недостатъци. Предприяти са някои мерки спрямо Испания, включително и в има и случаи на, на процедура по нарушаването. Но в случая с конкретното агломерация ПЕГО, не наблюдаваме а, нарушаване на а, нормативната, на хоризонталната нормативна а, уредба. Мархал Депего е част от мрежата на Тура 2000 и по силата на това има известни задължения. Има няколко инструмента за управление, включително и а, плана за управление. За, забранено е изхвърлянето на непреработени отпадъчни води в парка по силата на тази директива. Комисията обаче не е установила никакво нарушение и не разполага с информация, съгласно която директивата за местообитанията също е нарушена. Испанските власти в последно време са, пред, са предприели мерки относно незаконните изхвърляния на води в агломерацията Монте Пего. По принцип, много по-добри резултати се биха били постигнати, ако съответните жалбоподаватели се обърнат към националните органи, отколкото да се започне по процедура по нарушаване. Председателят, благодаря за много правилното описание на ситуацията. Господин Терикабрас. Благодаря, господин председател мисля, че позицията на жалбоподавателя е ясна и комисията е, е същевременно ясна и малко неясна. Може би трябва да а, се опитаме да уясним нещата сега. От, ен, от една страна а, в, в, в Испания като цяло политиката на а, пречистване на отпадъчните води не е най-добрата и има много случаи на нарушаване. От друга страна обаче не може да се разбере дали Пего, става, Пего е агломерация, която може да се разглежда като независима единица или като част от общината Монте Пего. Е, Пего. За, защото тук, тук се, се, се казва, че има приложени санкции поради неизпълнение на, на, на съответни изисквания. А, и от друга страна, а, има ли нарушение и а, прави ли се нещо. Сега колкото до това дали е агломерация или не. е Сега комисията казва, че под 2000 души е, дадено населено място не се смята за агломерация, но, а, но тук става дума за 1500 души и че на моменти в това населено место живеят повече от 3000 а, жители. Така че, освен на а, щетите нанесени на гражданите, става дума и за един природен парк, който а, попада под защитата, под, в защитата на а, европейското законодателство. Сега, казваме, че Европейският парламент обръща много огромно внимание на всичко, което е свързано с околната среда, така че смятам, че трябва да а, обърнем повече внимание на този проблем. Има нарушаване на европейски директиви тук, тъй като са били намерени токсични вещества, както и замърсители в водите, така че аз препоръчвам тази петиция да остане отворена. Второ, да бъдат изяснени всички неясни елементи, аспекти. И трето, до каква степен има а, реакция на властите и каква е била реакцията на тази реакция. Мисля, че докато тези неща не, би, не, бидат, не бъдат а, изяснени, жалбоподавателите имат право да бъдат подпомагани от нас и да, че трябва да оставим жал, жалбата отворена. Also ich habe äh, immer wenn ich dachte, ich verstanden, винаги, когато си мислех, докато се изказваше комисията, че съм разбрал за какво става дума, се оказваше, че не съм разбрал. От една страна комисията заяви, че според нея не са нарушени директивите на Европейския съюз. Една от, един от аргументите е, че става дума за малко населено място. От друга страна, комисията заяви, че има необходимост от мерки на място. Не разбирам каква е в такъв случай позицията на комисията. би трябвало да можем да я заявим ясно спрямо испанската страна в случая, че има проблем, въпреки че не е на лице нарушение на европейските директиви. В такъв случай можем да приключим работа по петицията, можем и да я оставим отворена, за да получим обратна връзка от испанската страна. Би ли могла комисията да ми помогне да се оправя с кашата в главата си. От една страна не е нарушена европейската директива, от друга страна обаче има необходимост от мерки на място. Прав ли съм? Председателят, благодаря ви. Нека предложа следното решение. Уважаеми колеги, господин Алемани, първо, на лице е проблем. Всички го признаха. Има проблем, както казаха както вносителят на петицията, така и представителят на Европейската комисия. В такъв случай, според мен, трябва да оставим петицията отворена. Това е второто ми предложение. Оставяме петицията отворена. Трето, има немалко въпроси, които трябва да бъдат доизяснени, както каза и представителят на комисията. Затова предлагам да се обърнем с писмо към компетентните органи в Испания да изискаме от тях да дадат отговор на въпросите ни. След като получим отговора на компетентните органи в Испания, ще трябва да обмислим какво да предприемем по-нататък. Не бива сега да се опитваме да изтъкваме директивите като аргумент. Компетентните органи в Испания са онези, които трябва да намерят решение. Съгласни ли сте с мен да оставим петицията отворена и да се обърнем с писмо към компетентните органи в Испания? Съгласни сте? Добре, преминаваме към последната точка от дневния си ред за днес. Става дума за становище с че господин Мариас на тема прилагане на разпоредбите на договора относно гражданството на Европейския съюз. Господин Мария, си имате думата. Е, Благодаря, господин председател, αυτή διότι εξετάζει το πώς Да, става дума за начина по който се изпълнява изпълняват разпоредбите, залегнали в договора и свързани с европейското гражданство. Става дума за становище, а при становищата знаете, че сме, ограни... сме ограничени от броя думи. Затова съм се е, спрял на пет основни пункта предвид е, дискусиите с колегите. На първо място европейските избори и правото на гражданите да участват в изборите. Това е наистина от огромно значение, тъй като след няколко месеца ще проведем европейски избори за, избори за европейски парламента. Оказва се, че законодателството, свързано с европейските избори, е изваредно сложно. А, тъй като освен член 22 от договор за функциониране на Европейския съюз, държавите членки са добавили и е, при, е, прибавили много допълнителни разпоредби и а, е, изисквания. Но а, тези промени не трябва да се извършват по-късно от една година преди изборите, за да могат европейските граждани да се запознаят и разберат начина на функциониране на разпоредбите. Но промена на избирателния закон 2 или 3 месеца преди изборите, защото дадено правителство изведнъж е решило, че това е по, му е по-изгодно, е нещо, което е недопустимо. Знаете, че за някои страни процентите са 3, за някои процентите са 5. Но тук в Европейският парламент не би трябвало да има такива прагове. Няма прагове за. И тук мисля, че въвеждането на прагове в, държавните, в отделните държави членки възпрепятства европейските граждани да бъдат представени. По този начин малките политически партии се изключват и има дискриминация към тях. Това са проблеми. Аз знаете, че идвам от Грък от Гърция, а моят колега социалиста е от Кипър. Но знаете, че аз, за да се представя на европейските избори, трябваше първо да си подам оставката като депутат в Националния парламент и след това да участвам в предизборната кампания. Подобно нещо съществува и в е- Естония. Така че виждате, че правата ми бяха ограничени. Тоест, аз е, се е, напуснах е, мест, националният е, парламент, за да мога да участвам в предизборната кампания. И ако не бях избран, нямаше да бъда депутат нито тук, нито там. Mm. Така че преференциални, преференциалните е, преференциалния вод. Знаете, че обикновенно е, партийният елит е, избира и подбира местата в листите и то при закрити врата. Така че единствения начин за гражданите да изразят своето предпочитание е преференциалната листа, но виждам, че някои искат да ограничат това право, може би защото някои се страхуват от това. А в Гърция в момента се говори за сценарии за разпределението на страната на различни избирателни райони а, а до сега Гърция представляваше един, един цял а, избирателен район. Защо? За да, можат, за да могат малките партии да бъдат а, изключени, защото ако, ако те имат а, има прак от 3% и те получат малко гласове тук, там и така нататък, те просто няма да бъдат представени в парламента така че трябва да се премахнат всички тези хитрини и хитрости и да бъдат задължени правителствата да не манипулират и инструментализират избирателния закон за свои цели. Важното са гражданите. Трето. Може ли да се даде право на гласа на, да кажем, бежанци и които са на територията на дадена страна или, или на други лица, които присъстват на територията на дадена държава членка. Сега а държавата членка е тази, която решава кой може да бъде неен гражданин или не. Но ако, примерно, а се даде на 800 хиляди души в Гърция, албанци, афганци и така нататък, гръцко гражданство. Не трябва ли да се намеси Европейският съюз, защото тук става дума и за европейско гражданство? И господин Тимерманс ми каза, че че става дума наистина за общоевропейски въпроси, че намеса може да има. Но това правят едни страни, а други страни пък изключват някои от собствените си граждани от е, гласуването. Примерно в Обединеното кралство е, граждани на Обединеното кралство, които не живеят от известен брой години в страната, не могат да гласуват на европейските избори. Това също трябва да се промени. Е, например, гърците, гърците, които живеят в е, Белгия. ако са, запис... ако са зарегистрирани в избирателните списъци, те могат да, да отидат в е, консулската служба в гръцката консулска служба тук в Брюксел и да гласуват. Могат също така да се запишат в предизборните, в избирателните списъци на Белгия. Но тогава пък ще могат да гласуват за белгийските депутати. Така че има много, много, много гърци, които живеят в Австралия, в Съединените щати и къде ли не. Ако те са записани в избирателните списъци, те трябва да имат право да гласуват. Става дума за разширяване правото на гласуване всеки трябва да има право да гласува. Всеки трябва да има право да се кандидатира също така. И нека не се не се намират дребни, не се прилагат дребни хитрости, е, като, например, да се даде гръцко гражданство на бежанците, за да могат набързо да гласуват на европейските избори. Същевременно а, става дума и за борба за борба с фалшивите новини. Е, защото е, не забравяйте, че нашата работа няма никакъв отзвук, ако тя не се пропагандира от е, медиите. Ако медиите в, в Гърция или в Кипър не дадат гласност, а много често медиите е, просто изключват малките кандидати, не кандидатите на малките партии. разговарях с е, председателят, генерален директор на ЕРТ. Е, гръцкият канал казах, че каре, не е достатъчно, не разполага с достатъчно време и недостатъчно а, реклама. А, да, той ми каза ми в последните, в последните 20 дни всички имат, разполагат със еди какво си време за а, представяне на своите програми, но какво можем да представим и ние след като в продължение на 4 години сме били непознати. Така че ако няма достъп до медиите, ако няма ако няма равнопоставеност, е, изборите се превръщат в маскарад. Същото е ако е, избирателните закони се променят в последния момент. Това е по същността на моят е, доклад. Значи първо предизборни кампании, право на гласуване в общински, регионални избори и така нататък, като, например, един да речеме, ита, италиански гражданин може да представи своята кандидатура за кмет тук в е, Белгия. Също така правата на децата, заетостта, мобилността и а, е, гражданската европейска инициатива, която според мен трябва да бъде разгърната. Е, а, аз наблягам на това, настоявам, тъй като идват европейски избори. Не става дума само за фалшиви новини, за фейк нюз. Става дума за липсата на видимост и на прозрачност. Някои по-малки партии просто биват игнорирани. Така че с помощта на колегите изработихме доклад, който смятам, че е качествен. Благодаря ви, господин Мариас. Сърдамент. Уважаеми госпожи и господа, Няма сега да се изказвам в качеството си на заместник-председател на Комисията по петиции, а на докладчик в сянка от името на НП. Господин Мариас, благодаря ви за отличното ви встъпително изложение, в което много добре описахте проблемите. Мога да ви уверя, че НП по много от тях приема вашия анализ. Ще трябва моята политическа група да се изработи обща позиция. Ще трябва да обвържем теорията с практиката. Ще трябва държавите членки да застанат на единна позиция, за да може максимално да се наложим с изискванията си там. През идната седмица ще е на лице писмено становище. Ще обсъдим след това измененията. Предстои да ги гласуваме на 21 декември. Колегата Кофът от името на социалистите.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 Няма превод, за съжаление. Може би вместо това едно малко узо, казва председателя. Господин Терикабрас. Благодаря. Докато се възстановите, ще взема думата. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласен с много от нещата, казани от господин Мариес. Да няма промяна на законодателството, разбира се. Приятите норми трябва да се спазват. На второ място, различните пречки за кандидатите би трябвало да бъдат еднакви в Европейския съюз защото има неща, които са приемливи и други, които не са. Някои са поели двойни функции. И след това самите листи, разбира се, проблемът е кой съставя тези листи. Но прагът, според мен, е истинска катастрофа защото милиони граждани ще се окажат изолирани. Да се надяваме, че това няма да се случи 2019 година. Но основното, което казвате, съдържа думата участие. Когато пишем за гражданството, трябва да си даваме сметка, че ние сме винаги граждани – не само когато гласуваме през тези 10 секунди или непосредствено преди това. Ако не си дадем сметка, ще загубим и своя граждански статут, нещо, което би било истинско бедствие. Много е важно гражданите в Европа да участват, да няма прак за ЕКР е това е много съществено и мисля, че трябва да се подчертае в окончателния доклад. И ако ми позволите още една секунда, нека спомена нещо, което е различно, но не е несвързано. В предишното съобщение на господин Висенте от Испания ние му, не му дадохме думата за отговор накрая, както това е обичайно, след като чуем комисията, вносителят получава две минути за отговор, но вие не му дадохте тази възможност. Мисля, че би било добре да му се даде тази възможност. Благодаря. Ще направя всичко по силите си. Бих искала да благодаря на господин Мариас. Благодаря му за текста, благодаря и за това, че той обърна внимание на някои от е, противоречията в Европейския съюз. От една страна, тук е важна самата идея за Европейски съюз. Трябва въпросите да се решат на време, за да сме сигурни, че нашият глас се чува и това не е само теоретично. Необходимо е също така процесът на гласуване да бъде много по-достъпен за гражданите – Европейският съюз и държавите членки трябва да са много по-ясни в нормите си, процедурата да е по-ясна и самата европейска процедура да бъде много по-достъпна. Комисията взема своите решения съгласно договорите, но винаги гражданинът трябва да е в сърцето на тези процедури, а съветът е необходимо да направи обществено достъпни всички процедури, свързани с законодателната инициатива. Изключително важно е гражданите да имат информация на 24-те официални езика на Евросъюза. Всичко това трябва да е ясно, разчитаемо, за да може наистина да се изпълнят разпоредбите на Лисабонския договор, особено по отношение на свободното пребиваване в Европейския съюз и свободата на движение. Няколко думи за електронното гласуване. Струва ми се, че бихме е, получили повече гласове по този начин. Защото така европейските граждани ще могат да се произнесат. Освен това, те трябва винаги да могат да се обърнат към омбудсмана и информацията да е достъпна на веб страници на съответния език. Благодаря. колега Казур. Благодаря ви, уважаеми колеги. Иска ли още някой да се изкаже? Ако не, нека приключим разискванията по тази точка. До 12 октомври 15 часа е крайният срок за внасяне на измененията. 12 октомври 15 часа. На 21 октомври ще приключим работата по становището тук в Комисията по петиции. Думата има господин Мария за заключение. Благодаря, господин председател. Мисля, че от нашия дебат става ясно, че сме на сходно мнение. Нашата цел е да съставим един сбит текст, в който да е отразено най-основното от нашата позиция всичко, което е свързано с проблемите на европейските граждани. И като се има предвид, че наближават европейски избори, ние трябва да разгледаме по задълбочено избирателните права но и да не забравяме за останалите аспекти. Благодаря на всички колеги. На 12 октомври отново ще разгледаме. Благодаря, за да сме коректни. Нека дам думата и на представителя на Европейската комисия. Имате думата. Marine Boulanger. I'm head of unit in charge of EU citizenship rights and uh... Аз отговарям за правата на европейските граждани и ще бъда кратка, но наистина оценявам възможността да присъствам и да се изкажа по този доклад за изпълнението на договора относно гражданството на ЕС. Нека кажа, че Съда на Европейския съюз излезе със становището, че европейското гражданство трябва да е равностойно на гражданство, гражданството в национ... държавите членки, що се отнася до избирателни права, права на петиции, права на свободно движение. В договора също така има конкретни разпоредби, които задължават комисията на всеки три години да докладва по правата за гражданство на ЕС. Освен това, договора дава възможност тези права да се разширят и да обхванат конкретни процедури. Комисията изготви един такъв доклад миналата година. Нека спомена само някои от множеството инициативи, свързани с гражданството на ЕС. Няма да се впускам в подробности. Знам, че времето е ограничено. Например, свободното движение на граждани. Тук комисията има предложение за картите за самоличност. Нещо, което трябва да помага на гражданите в тяхното ежедневие и да увеличи сигурността, за да няма злоупотреби и подправяне. Това в момента се разглежда от законодателите, включително и парламента. Ние освен това насърчаваме най-добрите практики. При избирателните права работим за участието в местни избори на граждани НЕС, които не живеят в собствената си страна, а в друга държава членка. Освен това, имаме и специален проект за насърчаване на участието на местно ниво. Имаме и семинар в контекста на дните и седмиците на отворените врати. Такъв проект се провежда и тази седмица. Той се нарича Отворени европейски градове и региони. Имаме и директивата за консулска защита. Сигурно си спомняте, че в тази директива се пояснява правото да се възползваш от консулска защита. Ние помагаме на държавите членки с изпълнението, наблюдаваме как се прилага директивата и тази година ще излезем с предложение – за изготвяне на стандартен документ, който да описва процедурата, какво правиш, ако загубиш своите документи в друга държава членка или в чужбина. Договаряме и клаузи за консулска защита в трети страни, за да помагаме на гражданите, които имат проблем. Споменахте колко са важни данните и фактите, получаването на информация за избирателните права. Това е важно и за нас. Ние работим и с парламентарната служба, за да разясняваме правата на гражданите. Казахте колко е важна прозрачността, борбата с дезинформацията, информацията Комисията има много важни препоръки във връзка с предстоящите избори. Има препоръки за справедливи и честни европейски избори. Ние ще разговаряме с държавите членки по изпълнението. Имаме и проява на високо ниво в комисията, свързана с човешките права. Това също е на дневен ред. И може би няколко неща за електронното гласуване и прага. Това са елементи от новите норми на избирателното право, които току-що бяха одобрени от съвета. И накрая, за да не бъда твърде дълга, трябва да кажа, че затвърждаването на европейското гражданство е наша обща отговорност на всички институции. Комисията се ангажира това гражданство да бъде реално. Ние работим с институциите, с различните органи, с гражданското общество, с местните и регионални власти. Получаваме и много обратна информация от гражданите. Те знаят, че са европейски граждани, но биха искали да получат повече информация за своите права и как да ги изпълняват. Благодаря ви, господин Мариас. Искате ли да вземете отношение по казаното от комисията? Не. Благодаря. Крайният срок за внасянето на измененията е 12 октомври, 15 часа. Колега, преди малко ме помолихте да дадем още веднъж думата на господин Алемани за природния парк Ламархал Пего Олива. Имате думата. Благодаря. Ще бъда съвсем кратък с отговора. Искам да отговоря най-вече на представителя на комисията, защото има данни, които трябва да се знаят, макар че не изглеждат очевидно толкова важни и трябва да се направи проучване. Този жилищен комплекс се казва, че не е агломерация, защото няма 2000 жители. Първо трябва да ви кажа, че ние сме в общините Пего, Рафол и Дения. Това са три общини. Вие сте получили информация само от една от тях. Обаче, следователно, става дума всъщност за 4-5 хиляди души. След това е, трудно е да се разбере, че Пего изпълнява всички норми, когато не се разглежда като агломерация. След като не се изпълнява нормата за пречистване на води, обаче в тази отделна част е, това не е така. А директивата за местообитанията, която беше спомената, наистина тя задължава държавите членки, но там има един член четвърти. И в този четвърти се казва, че трябва да се предприемат мерки за опазване на околната среда, когато има реален риск. Ние доказахме този риск с лабораторните проби. И накрая искам отново да подчертая, че нашия анализ, който е направен в природния парк, става, показва ясно, че има фекално замърсяване вътре в парка, не близо до парка, а вътре. И ако ние не предприемем мерки, ще има само влушаване. Благодаря много, че ми дадохте думата. Én is köszönöm szépen azzal, hogy... И аз ви благодаря. Нека само кажа, че взехме решение да оставим петицията отворена. След като получим допълнителна информация, ще подновим разискванията по нея. Благодаря ви за участието, госпожи и господа. Ако не греша, продължаваме работа утре в 9 часа сутринта. Желая ви много приятна вечер.